наименованията на актовете ще се публикува в протокола на това заседание. Получих от съвета позицията на първо четене по отношение на директивата за технически предписания, приложими към